Buongiorno. Vorrei iniziare i lavori di questa pubblica audizione. Добро утро. Искам да направя кратко въведение към това публично изслушване. Благодаря на колегите, благодаря на експертите, благодаря на комисията, която ни подкрепи с организацията на това мероприятие. Това изслушване е по инициатива на гражданите. Това е практика в Комисията по петиции. Имаше много петиции, които се занимаваха с новата фаза на финансовата и економическата криза – от няколко години, знаете, ние се борим против кризата. Казах нова фаза. Какво имам предвид? Има предвид, че ние доста лекомислено се отнесохме в началото на кризата към трудностите, с които се сблъскват нашите граждани финансовите трудности на борсите, срива на борсите, тръгнал от щатите, влиянието върху европейските пазари. Всички тези фактори накараха европейските институции и националните правителства да се намесят и да ограничат и забранят използването на токсичните инструменти и активи. Най-напред се опитахме да стабилизираме бюджетите на отделните държави. Резулт... Е, е, целта ни беше постигането на намаляването на публичния дълг, стабилизирането на бюджетите, намаляването на лихвите върху държавните дългове, опитахме се да ограничим маржовете, опитахме се да санираме банките и да запазим онези, които можеха от със собствени сили да се справят с кризата. Но това имаше и жестоки последствия за гражданите и техните права. Ние се опитахме да се борим с причините за кризата, но недооценихме последствията на предприятите мерки достатъчно добре. Например, по този начин нарасна безработицата, намали се брутния вътрешен продукт на държавите членки. данните за стабилността също са доста противоречиви. С яснота обособихме три фази на борбата на срещу кризата – анализ, синтез и критика на кризата. Това го сторихме благодарение на инициативата на гражданите, защото именно благодарение на тях ние заострихме нашето влия... внимание върху влиянието на кризата, върху ежедневието на гражданите. Здравеопазването, пенсиите, Цялото ежедневие бе повлияно. Сега въпросът е какви решения могат да бъдат взети. Затова ние решихме да се съсредоточим отделните перспективи върху отделните мерки, които са предприяти през те последните години. Вие знаете, предприехме мерки като 6 пакета, 2 пакета, надзора на банките. Това са все мерки, чието, чието въздействие трябва да бъде анализирано и оценено. И трябва да реагираме на ситуацията с нова политика по отношение на бюджетите и економическото управление. Последната фаза е озаглавена на нашето мероприятие днеска е озаглавена как. Това е четвърта точка. И именно там някои колеги ще обрисуват възможните решения за действия. Нашата идея върви в посока на едно федеративно управление. Предлага се промяна на договора по смисъла на член 48. Колегите казват, че отговора на кризата през последните години се състои в това да поемем отговорност пред гражданите, като покажем кураж и променим договорите и създадем една свръхнационална организация. Пътят върви към съставането на федерация. Днес ще се занимаваме с отделните аспекти на това предложение. Затова приключвам своето въведение и след секунди ще дам думата на нашите експерти. Минаваме към първата точка от същинската програма на днешното мероприятие. Тя носи съглавието Защо? Както казахме, економическата криза доведе до една ужасяваща социална криза, в която са застрашени правата на гражданите, а именно гражданите трябва да са на първо място за това. Искам веднага да дам думата на госпожа Адриана Черетели от Соле 24 Оре. О, Добър ден на всички. Аз съм журналист и следя европейската тематика от много дълго време имах възможността да следя дори и преговорите за Мастрихския договор и виждате, както и аз самата успях да видя как Европа се разви. Но напоследък съм много разочарована, най-вече заради кризата с еврото. Защо? Защото, според мен, кризата с еврото беше, според мен, неочаквана и Европа не беше готова да отговори, да се справи с този проблем. Основните участници бяха толкова объркани, толкова неориентирани, че не успяха да защитят никаква стратегическа визия. Трябваше просто да догонват събитията и в резултат всичко беше объркано. Германия, която е държавата лидер в Европа и измежду основателите на Валутният съюз, дори и Германия допусна тежки грешки. Гърция също допуснаха много сериозни грешки. Гърция беше фалшифицирала сметки, както и други държави. И в едни благодатни години никой не го забеляза и никой не го коригира, а би трябвало. Тогава бяхме в добри условия. Когато говорим за подобни държави, допуснали тежки грешки, нека да не пропусна и моята Италия. Но има и други държави, например Испания, Ирландия, държави, които са работили наистина много усърдно през всичките години, дори и те се оказаха в криза. Ирландия почти вече излезе от кризата, но Испания не. Та, грешки бяха допуснати на много нива. Финансовият балон, балона за недвижимата собственост, всичко това е вследствие на факта, че Европа не е спазвала стрикно критериите от Мастрихския договор. И ето, че всичко блесна в един момент наяве. В продължение на 5 години еврозоната промени усещането на гражданите за Европа. И мисля, че това е, е най-драматичната послед... най последица от кризата. Да, днес тази криза се съпътства и с двойна криза на недоверие. Веднъж криза към, на недоверие към Европа и веднъж недоверие на севера спрямо южните държави, на южните спрямо северните. Така че в момента, в който Европа се изграждаше като съюз, всички знаеха за това разделение на северни и южни държави, и, но все пак всички се надяваха, че ще се заличи това разминаване, което е по-скоро от културна гледна точка. Но ето, че с кризата нещата се промениха и като че ли културното противоречие задълбочи кризата. Кризата засегна най-вече средиземноморските държави. А държави и лидери като Германия и други северни държави реагираха много остро, дори така да се каже с наказателни мерки. Южните държави бяха щетени за виновни държави и че трябва да бъдат наказани. И това ще стане чрез страданието. Ето това е разликата между католическия и протестантския свят. Според мен, това е основен параметр. Може дори да не, го, да не сте го мислили така до сега, но мисля, че това е една от причините. И северните държави, които имат много негативно мнение спрямо южните, се опитаха да накажат южните държави. защото кризата заличи усещането за семейство и за солидарност. Изведнъж се появихме, се появиха вътрешни неприятели, виртуални неприятели, които трябва да бъдат наказвани. И ето в този контекст вече имаме истинска, много по-дълбока криза в Европа изчезна доверието. И установяваме, че северните страни базирайки се на една погрешна представа за кризата, решиха, че не искат да а, плащат дълговете на мързеливите си южни съседки. до някъде наистина трябваше да помогнат финансово, но това беше само докато се изчака създаването на европейски механизъм за помощ. Вярно е, немските данакоплаци, примерно, платиха, но все пак те получиха гаранции и а, лихви, които са много по-високи от стандартните. когато говорим за гаранции, гаранциите са свързани с задълженията, които се правят, за да се спаси една държава. Нека да не забравим какво стана и по време на предизборната кампания в Германия. Непрекъснато се повтаряше, че а, германският народ е успял да спаси Европа и еврото. И непрекъснато а, им се повтаряше също, че те са жертви на лошото управление на финансите на южните държави. А в парламента установяваме, че южните държави също си поеха тази роля на жертва и то несправедливо осъдена такава. Нека да кажем обаче, че те също си имат своята вина за това, че не са осъществили реформите. В един глобален свят с една обща монета, това означава, че трябва да се следват мерки и да се спазват социалните придобивки, които са постигнати, които в момента се потъпкват с кризата. Някои държави, може би, наистина не не са осъзнали, че светът се е променил и че гаранциите от преди войните вече не съществуват. Те са се променили. Още повече, че нашите економики може би не биха могли да продължат а, производството на ресурси и на блага, които са ни позволили да имаме тези социални придобивки. Така че резултата от този тежък сблъсък между северните и южните държави е, че много социални придобивки, социални услуги, права бяха поставени под въпрос. И петицията на Питикарис ми се струва много, много интересна и представя с едно изречение всички трудности, които са изникнали пред тази държава в момента, в който е, тройката всъщност влезе, се намеси в економиките на държавите, които поискаха помощ. КТД-тата, минималните заплати, обществените услуги, всичко се промени. Влушаването на услугите, най-вече на здравеопазването. Това е една от най-драматичните последици, които установихме в Европа. Европа, която винаги се представя като добрата, добрия самарянин в целия свят и се хвали заслужено с социалните си придобивки. Така че, може би, това е най-тъжната страница от нашата история в но нека да не забравяме, че кризата не е приключила. Все още има бюджетни ограничения. Тези бюджетни ограничения стигнаха до невероятни размери, понякога неоправдано. И в крайна сметка резултата беше точно обратен от желание, защото връзките между дефицита и кризата се, задъл... се свързаха, се задълбочиха още повече. Катастрофата беше както в економически план, така и в социален, така и в културен. И едновременно с това установяваме драматични последици относно функционирането на демокрацията. Нека да обясня. Кризата предизвика намесата на Европейската тройка в различни държави. Тази намеса се изразява с съвети от различни технически експерти, економисти, финансисти и така нататък. За трите години криза от 2010 до сега, 19 премиера са загубили постовете си в Европа това е много по-голяма цифра от броя на държавите, които участват в Валутния съюз. В повечето случаи, когато имаме криза, тройката взима решения, но в повечето случаи решенията, които тя взима, не взимат предвид реалността на дадена държава. Тоест, решенията се взимат теоретично, това поставя под въпрос самата същност на демокрацията в Европа. Можем дори да си зададем въпрос за законността на тази намеса на тройката. Вярно е, че те се опитват да спасят европейската валута, но пък като че ли се нарушават суверенни права. Това е рана, която е нанесена на европейската демокрация. И смятам, че ще трябва да търсим, да заличим следите от тази рана, защото колкото повече навлизаме в технокрацията, толкова по-малко стоим с демокрацията. Това е проблема днес. Сега Германия е хегемона в Европа нейната позиция се засилва. И бихме казали, че сега Германия иска да бъде господарят на Европа. Истината обаче не е толкова простичка. В случай на разделяне, примерно в една двойка, отговорностите за провала са и в двете страни. Така че такъв е случай тук. Германия със сигурност се дължи със сигурност има вина в изчезването на партньори. Какво става? Къде е Франция, примерно, сега в тази дискусия? Къде е Италия? Къде са останалите? Нека да не забравим, че Германия не е агресивна. Просто се защитава спрямо своите партньори. Германия се страхува. Страхува се от своите партньори, защото смята, че ще бъде завлечена в по-дълбока криза. И че в крайна сметка еврото ще фалира, а Германия е дала гаранции и се е ангажирала с това евро. Така че посланието ми е следното. Смятам, че днес, вече след изборите в Германия, след като канцлера Меркел беше преизбрана, ще видим как ще се сформират съответните алианси в Европа. Предполагам, че госпожа Меркел ще успее да намери златната среда, но до някъде съм изненадана, защото като че ли от няколко месеца насам бюджетните ограничения, специално в Германия, намаляха. Може би Германия се дала сметка, че това е контрапродуктивно за Германия, тези бюджетни ограничения. Надявам се в такъв случай, че Германия ще разбере, че всички сме в един кораб и трябва да се спазват същите мерки и за другите. Надявам се, че Германия ще се върне към солидарността, както на времето на Дего, и ще предложи план, кой, с който да помогне за възстановяване на економиката на южните държави и въобще на Европа. Е, надявам се Германия да не изхожда от принципа всеки да се спасява сам за себе си. Мисля, че по-скоро Германия трябва да наблегне на следното лого, на следното мото, всички да положат усилия заедно. Но само така, наистина, първо с много дисциплина от всички нас, но и с много солидарност, бихме могли да възстановим Европа и да продължим да работим за просперитета на еврото. Но все пак да не забравяме, че в момента има тази огромна криза на доверие и това разминаване между северните и южните държави. Днес кризата засегна пакта за стабилност. Сега вече имаме шесто 6 пакета, също пакета и други пакети економически, но не мисля, че на този етап искаме да отидем още по-напред. Мисля, че трябва да изчакаме да се възстановят южните економики, и след това да съгласуваме действията между северните и южните държави и да наблегнем на социалните права. Благодаря. Е- Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Черетели, за направените коментари и за изказването ви като първи оратор в първата дискусионна група около големият въпрос защо. Сега бих искала да ви представя следващият оратор. Той е испански журналист, който работи за вестник АБЦ. Това е господин Ерике Сърбето. Благодаря ви. Едно от предимствата, че мога защо да се изказа след Адриана, е факта, че тя спомена почти всичко важно и вече всъщност няма какво да добавям. Бих искал накратко да обясня на тези от вас, които не са от Испания, защо има толкова много инициативи и защо има толкова много разисквания около случващото се в Испания. Първо, защото има много активни членове на парламента от Испания, но и също така поради гневът на испанските граждани. Тези от нас, които имаха възможността да прекарат лятната си вакансия в Испания, си дадохме сметка до каква степен населението на Испания е разгневено срещу предприятите мерки и непредприятите мерки за борба с безработицата. А безработицата е една от основните причини за този гняв на испанците. И това е съвсем лесно обяснимо, тъй като безработицата се отразява върху, върху нагласата на гражданите, които не могат да си намерят работа, а нормално с това са длъжни да си плащат сметките. Говорим за гняв на гражданите на цяла една държава, гняв, който непрестанно се увеличава много от испанците нямат възможност да плащат ипотеката си. И, както спомена и Адриана, в Испания имаше много сериозни съкръщения. Разбира се, системата на здравеопазването продължава да функционира, но с много сериозни съкръщения и в много случаи, може би, проблемите в системата на здравеопазване са свързани повече с възприятието на гражданите, отколкото с реални проблеми в функционирането на системата, но всичко това допринася за обществената нагласа. Въпреки този гняв, обаче, испанските граждани все пак реагират на съставното си положение по положителен начин. Струва ми се, че основният проблем всъщност е фактът, че няма ясен виновник за проблемите в страната. Време е да се запитаме защо гражданите са изпаднали в това тежко положение, кой носи отговорността. Взех участие в предишното изслушване, организирано от вашата комисия, свързана с, свър... посветено на преференциалните облигации на всички останали финансови инструменти. И ми се струва, че тук говорим за много сложни въпроси. банковата система в страната е в тежко положение. Много грешки бяха направени в Испания и все още се търси отговор на въпроса кой носи отговорност за така създалото се положение. Тук се опитвам да ви предам настроението на испанските граждани. Те са разгневени, те търсят виновният и търсят изход от кризата. Какво можем да сторим? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Струва ми се, че всички мерки предприяти до момента противоречат на решението, което биха дали добри резултати. Всичко, което се прави към момента е всъщност противопоказно. Както каза преди малко и Адриана, когато заседаваше конвента за изготвяне на Европейската, за Конституцията на Европейския съюз, разискванията се водеха под мотото за обединение на Европа. А днес, както виждате, акцентът се поставя върху различията между държавите членки. Това е една сила на разделяне. Имаме усещането за пълна разпокъсаност в Съюза. Знаете какво се случва в Обединеното кралство. Там се чуват все повече гласове за напускане на Съюза. В Испания също има хора, които вече се съмняват във всичко. Не бива обаче погрешно да е, възприемаме нещата. Не бива да представяме да проявяваме солидарност към останалите. Дори напротив, имаме нужда от солидарност повече от всякога. и всеки, който прави изказвания в общественото пространство, носи отговорност за своите думи. А, взимащите решения на европейско равнище понякога направиха избор, който не отговаряше на тежкото положение, в което е изпаднал Съюза. в момента обществото в страни като Испания се опитва да разреши по-сериозните проблеми, проблеми, които надхвърлят чистото равнище на законодателните норми. Говорим за една истинска социална солидарност, за силното място на семействата, говорим за възрастни хора, които помагат на по-младите, членове на семейството и всъщност в страни като Испания пенсиите се превръщат в истински елемент на социална сигурност, тъй като и деца и внуци живеят с пенсиите на по-възрастните граждани. Затова и правителството много внимава с предложенията за реформи на пенсионната система. Разбира се, тази реформа е важна и от предизборна гледна точка, но при всички положения, пак повтарям, в момента пенсиите осигуряват социалната стабилност в испанското общество. Знаете, че имаше много сериозни намалявания на заплатите в Испания, в някои случаи до 40%. И днес повечето испанци работят с много ниски заплати от 800, 900 до 1000 евро и едновременно с това трябва да внасят пенсионните си. Трябва да се осигуряват пенсионно. А по-възрастните граждани получават пенсии от по 2000 евро. Виждате, че това е едно абсолютно парадоксално положение. Не, не мога да си представя как правителството възнамерява да преодолее този проблем. Пак повтарям, в момента пенсиите са основният фактор на социална стабилност в страната. А външният фактор, т.е. усещането, че в момента Германия управлява цяла Европа, това е едно усещане, което е много сезаемо в Испания. Никога до сега испанците не са проявявали толкова голям интерес към изборите в Германия, както тази година. И ми се струва, че е парадоксално, Парадоксален е фактът, че, собствен, че испанското правителство в момента насърчава създаването на голяма коалиция в Германия. Това действително се струва истински парадокс предвид начина по който социалистите се справиха с кризата в Испания. Предвид техните резултати се питам как точно групата на социалистите могла, е, партията извинете, на социалистите демократите в Германия би могла да се справи по-добре. Но при всички положения трябва да се борим срещу разделянето на Европа на север и юг. Политическите партии вече не изпълняват своите функции – те са се превърнали в институции, които са водени от собствените си интереси, а не от интересите на гражданите. Профсъюзите от своя страна също не изпълняват функциите си. Те защитават интересите на гражданите, които все още имат някаква работа, вместо да защитават безработните. И ми се струва, че едно подобно поведение от страна на профсъюзите не е достатъчно социално отговорно. През периода на благоденствие в Европа никой не се вълнуваше от подобни проблеми. Всички се ръководеха от оптимизъм и решенията, които бяха взети в този период, имаха своето въздействие. според мен в момента има опасност от изчезване на социалното единение и солидарността в Испания. А подобно развитие ще има пагубни последици за страната. Тези социални проблеми се отразяват върху економиката. И се надяваме скоро да станем свидетели на първите признаци за излизане от кризата. Може би ви се струвам преклено голям оптимист, но държа да отбележа, че и прекомерният песимизъм също не е много уместен. Има много фактори, които взети заедно могат да спъват за оптимизъм. На първо място е самото общество в Испания – тъй като има фактори, които биха могли да помогнат на испанската економика да се възстанови. От економическа гледна точка, едината валута и много други неща, разбира се, се промениха. Сега обаче е важно да се съсредоточим основно върху единението и липса на единение. Ако имате въпроси, с радост ще ви отговоря. Благодаря на Енрики Сърбето. А сега ще дадем думата на редица вносители на петиции, чието имена са включени в дневния ред. А след изказването на вносителите на петиции ще дадем думата на членовете на Европейския парламент, които ще зададат своите въпроси на ораторите. И така започваме с носителите на петиции. Започваме с господин Теодора Спитикари с гръцко гражданство. Той е внесъл петиция относно предполагамото нарушение на член 28 от Картата на основните права на Европейския съюз. Е, Благодаря. Уважаеми дами и господа, видяхме, че кризата засяга не само економиката, но засяга и човешките права. Хардата на основните права не е обвързваща за държавите членки. Някои държави членки имат резерви. Сега обаче тройката е на мнение, че ще бъде засегнато правото на хората за колективни трудови договори. В Гърция колективни трудови договори няма да могат да бъдат договаряни. Това засяга дейността на различни сдружения – на граждани, на работодатели. Член 28 се занимава не само с, с правото за сдружа, на сдружаване, но също така и правото за стъчкуване. През последните години имаше много случаи, в които стачки бяха забранени. Правото на стачка е заложено в хартата на основните права и освен това в, Конституцията на Гърция. Днес бе публикувана <clears throat> статия в пресата в която се казва, че профсъюзни дейци могат да бъдат заплашени от лишаване от своб... с лишаване от свобода, ако призовават към стачка. В Европа съществуват различни мнения, но именно тази различност сега е заплашена от тройката. Смятаме, че това надхвърля границите на възможните забрани. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Малина, Молина от Испания. Тук става дума за разходите в секторите на здравеопазването в Каталония и Испания. Благодаря, уважаеми дами и господа. В тази петиция става дума за намаляването на обществените разходи в сектора на здравеопазването в Каталония. Нещата се развиват драматич, драматично. Тези съкръщения са много големи. Те непрекъснато се увеличават. Политиката в сектора на здравеопазването на Испания е застрашена. В Каталония ситуацията е както в цялата страна, това е една неолиберална политика – Резултатът е, че економиите ощетяват бюджета за здравеопазване. Европейският съюз започна като общност за въглища и стомана. Постепенно се разви, но не би трябвало в момента да се защит... застрашават основни права на гражданите. Има много силно лоби в... от сектора на фармацевтиката. Ще се опитам да бъда кратък и ще се спре на основните точки от този черен списък на грешки, които бяха допуснати в последно време. Значи съкръщаване на бюджета, списък на чакащите. Хората са отчаяни. Те не виждат бъдеще, не виждат изход. Децата страдат най-много от това. Те са недохранени. Много често те тънат в бедност. Има случаи на самоубийства. Броят на хив позитивните се увеличава. Изводът е, че е, хората, младите хора днес се радват, не се радват на добро здравно обслужване, за разлика от своите бащи и дядовци. Напоследък повече от 800 хора са загубили здравните си права а вноските за здравеопазване се увеличават. Има двойно данъчно облагане. Имам предвид високите цени на лекарствата. Всички здравни услуги започват да се приватизират, корупцията се увеличава Резултатът е страх, депресия, алкохолизъм, зависимост от наркотици. Аз съм реалист, аз не описвам катастрофални сценарии. Статистиката, за съжаление, потвърждава това, което казвам. Това е грешният път, който води към пропаста. Диагнозата в днешно време е, че цяла Европа боледува. Липсва подкрепа за гражданите. Биологичното, економичното и социалното не може да бъде разделено едно от друго. опазването, превентивните дейности, грижата за възрастните, за децата, това са основни грижи основни услуги. Те не бива да страдат. Аз като лекар мога да кажа, че никой не е съвършен. Затова искам да направя някои предложения, някои препоръки. Не може да кажем, ще излекуваме обществото без пари, без увеличаване на заетостта. Може да раздаваме колкото си искаме лекарства, ако, тези, ако причините за лошото здравно състояние не бъдат отстранено, всичко, отстранени, всичко ще е на посто. Трябват ни общи, об, обширни, всеобхватни мерки. Разликата между социалните слоеве се увеличава. Бедните броят на бедните се увеличава. Някои наблюдатели казват, че това е краят на социалната държава, на общественото здравеопазване. Имаме отговорност пред историята, това не бива да се забравя. Има една червена линия, която не бива да се престъпва. Не може приватизацията да стане безгранична, цялото, целият сектор на здравеопазването да бъде приватизиран. Трябва да има справедливост за всички. Не бива правата на хората да бъдат нарушавани. Историята, науката сочат, какви са социалните, социалния напредък. Благодаря. Сега пристъпваме към третият ура. А, има промяна. Казва председателя госпожа Сара Касус ще ни говори за продажбата на финансови продукти на а, клиентите на една спестовна каса. Добър ден! Искам да ви представя дефиницията на измама според а, кралският испански а, речник. Нанасене на вреди с а, а, различни финансови щети. Именно за това се обърнах към вас. Миналата година моят баща, както и много други испански граждани, бяха жертви на покупките на банкови продукти, високорискови банкови продукти, които бяха представени от един спестовен, от една спестовна каса в Испания на техните клиенти. И от една година насам, моят баща, който считаше, че е пласирал добре своите економии, своите спестявания с фиксиран лихвен процент, се оказва, че е сбъркал. И имаше обръщане към регионалния съд в Барселона, но нямаме никакъв отговор. Става ли въпрос за пасивност, за безразличие? Не знаем. Въпросът си остава. Свързахме се и с вас, с Европейската комисия също, защото бяхме без никаква възможност за защита. Официалните органи, органи които можеха да ни защитят в Испания, не ли отговориха. Консултирахме се с адвокати, с службата за защита на потребителите. Имаше предложение и за медиация. Ние представихме жалба и пред омбудсмана, но нямаше нищо, нищо като отговор и все още не знаем какви са заключенията в крайна сметка. За нас това си е същинска трагедия. Искаме да имаме отговор. Иначе Единственото, което ни остава е, да се обърнем към съда, защото смятаме, че са нарушени нашите права на граждани, както и на потребители. Много е трудно човек да се окаже при такива драматични обстоятелства излъган в своите очаквания и в доверието си спрямо един спестовен фонд. Къде е правителството? Кои са отговорните за подобни измами? Защо те не са изправени на предсъд, Защо а, няма никакви мерки? Списъкът с въпроси може да бъде и продължен. Друг въпрос е как да се гарантира доверието на гражданите в демокрацията, след като тази демокрация ни оставя да бъдем жертви на подобни измами ако все още има правосъдие, ние искаме измамниците да бъдат наказани. Още повече, че тази измама е в, по време на тежката економическа криза, която изживява нашата държава. Благодаря, казва председателя. Сега ще дадем думите на колегите. Три има желащи да вземат участие. Господин Алвар, господин Калси, госпожа, е, господин Салафранкос и господин Яр. И аз също ще взема думата. Господин Салва. Благодаря, господин председател. Искам да се обърна към госпожа Кампусано, която взе думата. Вярно е, тя вече беше тук преди няколко месеца и наистина и се чувстваме за тази трагедия, мисля, че не само баща и изживява подобни драматични събития. Нека, нека да кажа нещо повече. Относно преферентните акции, наистина това е трагедия. Тя е свързана с едно хлабаво законодателство. Има и други правителства, които се сблъскали с този проблем и си поеха отговорностите, не са се скрили и са опитали да намерят решение. Та, в повечето случаи тези решения са свързани с арбитраж. Това е много, много интересна формула. Например, правителството в Галиция реши за първи път историята да използва този тип процедура но правителствата на различните автономни области, дори и централното правителство, като че ли са се ограничили в своето търсене на решение. А Европейската комисия, господин комисар Алмуния, налагат известни ограничения. Например, ако утре правителството реши че всички, които са свързани с тази измама а, и които са пострадали, трябва да си получат обратно парите, комисията ще откаже. Още веднъж казвам, правителството се опита да намери решение, но ние сме ограничени от решението на Европейската комисия и Европейската комисия диктува разпоредбите. директорът на Еврофонда за преструктуриране на економиките представи декларации, в които се казва, че 70% от тези, които са купили въпросните преферентни акции и са били жертва на тази измама, ще получат спестяванията си правителството направи всичко възможно да намери решение, но просто Европейската комисия налага голям брой ограничения. Явно има и инвеститори, които са получили информация за продукта. Разбира се, те сигурно няма да се възползват от арбитража, но нашето правителство прави всичко възможно за да реши този проблем. И повтарям още веднъж, ние сме солидарни към а, трагедията на госпожа Кампус и нейното семейство. Още веднъж, госпожо, този проблем ще намери своето решение. И инвеститорите, които са а, пострадали, ще получат а, своите е, средства. Благодаря. А сега господин Сокалас. Много ви благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на ораторите, но също така и на вносителите на петиции, които ни описват едно положение, което отразява много сходни симптоми в почти всички държави членки от Южна Европа. Като разбира се, най-крайно е положението в Гърция. Госпожа Чеветели спомена прикриването на данни от страна на гръцката държава по отношение на бюджета. Честно казано, доста се съмнявам, че държавната администрация в Гърция и че правителството в страната е било в състояние да предостави погрешни данни без сътрудничеството от страна на европейските институции. Действително, свидетели сме днес на едно разделение между Северна и Южна Европа, което е много по-дълбоко, отколкото изглежда на пръв поглед. Не говорим за временно разделение, говорим за истинско културно различие. Ще ви дам един пример. Ако сравним Европа с 28-те държави членки и 7-те най-богати държави в Съюза, си даваме сметка, че има огромни разлики, след като цял Европейския съюз не е в цъфтящо економическо състояние. Но ако погледам най-богатите държави, като Швеция, Финландия, Холандия и Германия, това са страни, които са на първо място по богатство много често на световно равнище. Ето защо бих искал да сложим край на мита за северните държави, които финансират южните. Наскоро министрите на финансите на Германия и на Австрия успокоиха гражданите, съгражданите си с твърдения, че гражданите на тези две страни ще спечелят следствие на кризата и дори дават конкретни цифрови измерения на печалбите на двете страни след кризата. И накрая на вносителят на петиция лекар от Испания, на когото благодаря най-сърдечно за изказването, както и на господин Ерике Серебето, журналист от АБЦ, който спомена стабилността и а, спомена факта, че пенсиите се превръщат в фактор социална стабилност. Тук държа да отбележа, че в Гърция пенсиите значително бяха намалени и в резултат на това сме изправени пред сериозен проблем. Различните пенсионни каси в Гърция в момента са в много тежко положение, вследствие на което пенсиите вече не представляват фактор на стабилност в нашата страна. И накрая трябва да призная, че за нещастие не е, съм достатъчно добре запознат е, с, по, техническите подробности от кризата. Не съм експерт в тази област, но ще продължавам да се оплаквам когато, докато гражданите продължават да плащат за тази криза и докато последствията от тази криза е за сметка на истински проблеми за гражданите в е, ежедневния им живот. Това е положение, което не може да продължава по същият начин. И ако това положение продължи, мога да ви уверя, че в Гърция, която по принцип е на много умерена страна, ще продължава да се случват чудовищни неща, като например появата на екстремни партии като Златна зора. Знаете, че подобни явления и подобни движения нееднократно са се появявали в Европа. Не, не искам да навлизам в темата, но не се правете, че сте забравили появата на подобни неонацистски движения в страни, които днес се изживяват като пример за подражание по отношение на демокрацията. Ето защо ви призовавам днес да постигнем в Европа чрез финансовите ни възможности това, което беше постигнато в Съединените щати с кръв. Господин Барозов заяви, че 74% от гражданите на Гърция са проевропейски настроени и които не са съгласни, че Европа е виновна за техните проблеми. Ако това е вярно, обаче имаме много сериозен проблем, защото тогава цяла Европа ще се окаже в много по-тежко положение, не само Гърция. Благодаря ви. Продължаваме с следващите поискали думата членове на парламента, господин Салавракос. Благодаря ви, господин председател. Изключително внимателно изслушах различните изказвания, изслушах и поканените гости и членовете на парламента и съм съгласен с почти всичко казано до момента. Бех искал да ви припомня, че проектът за Европейския съюз започна с много голяма доза романтизъм след Втората световна война. Един проект, който започна с много оптимизъм, с една цел да се създаде една по-добра Европа за всички нейни граждани. Бяхме свидетели и на обединението на Германия преди 20 години, за което всички допринесохме. А, я, а днес, след този етап на романтизъм, сме е, навлезли в един нов период на реализъм. Реализъм, дължащ се на кризата в е, Европа. Тази криза на управлението в е, Европа унищожи не само солидарността, но и структурите е, на доверие между държавите членки. И тази е, криза, свързана с липсата на доверие, вече засяга и гражданите. Ето защо най-важно за бъдещето на Европа е запазването на социалното единение в Европа. И не бива да допускаме дадена държава членка да се превръща в бреме за останалите. При това обаче от разискванията ни не достигаме в, до никакви предложения. До момента правим само констатации. В днешното ни е, разискване липсва една много важна глава и това е главата посветена на демографията. В момента Европа представлява 8% от световното население и 30% от е, световният БВП. Но през 2050 година Европа ще представлява 5% от световното население, а БВП на, Евро... на Европейския съюз ще представлява 15 до 18% от световният БВП. Или казано с други думи, Европа обеднява. Ето защо най-важно за Европа е да запази своето единение и солидарността си. В противен случай няма как да противостои на бързо развиващите си економики. А на второ място Европа трябва да се стреми към увеличаване на приходите на европейско равнище. А в това отношение не се прави нищо през последните 5 години. Не се предприемат никакви мерки за увеличаване на приходите а трябва да се стремим към запазване на конкурентоспособността на Европа. А за целта трябва, пак казвам, да се увеличат приходите. Ето защо в качеството ви на социални партньори бих искал да чуя вашите предложения. Ясно е, че няма как да намерим работни места за всичките 25 милиона безработни в Европейския съюз. Пак казвам, говорим за 25 милиона безработни в Европейския съюз, без изобщо да споменаваме броя на безработните в е, иммигрантските общности. Може би е добре да се замислим за една европейска политика, която да се насочи към, към конкретни а, първични отрасли, т.е. създаването на полезни дейности. Защото знаем, че на световно равнище има проблеми с продоволствената сигурност. Нека да бъдем реалисти. Всички сме наясно какви са нагласите, какви са чувствата ни, но ако искаме да разрешим проблемите, с които се сблъскваме, трябва да проявим по-прагматичен подход. В заключение ще добавя, че много често държавите и идеологиите имат много положителна представа за самите себе си и много отрицателна представа за всички останали. Именно тук е най-голямата грешка. Това е болестта на глупавите хора. И това е една болест, която ние не можем да си позволим. Трябва да полагаме усилия и да предприемаме инициативи. Благодаря ви, казва председателя. Припомням ви, че имаме още два, две дискусионни групи, затова ще ви помоля да бъдете кратки. Господин Яр. Е. Благодаря, господин председател. Благодаря на вносителите на петициите. Много е хубаво, че днес говорим по тази тема. Ще се опитам да бъда положително настроен. Е, политиците трябва да приемат реалността такава каквато е и да се съсредоточат върху положителното развитие. Ще започна и аз за това с положителното. Кризата, пред която сме изправени всъщност, е тест за съществуването на Европейския съюз. Ние сме си обещали да сме заедно, да сме сплотени в добри и в лоши времена. Сега времената са лоши и е въпрос на сила да преодолеем кризата. Виждам един проблем, т.е. два проблема. Това, което каза и е, първата експертка. Е, тук става дума за вина. Не чух нищо за грешките, защото е, тук имаме въпрос с нещо сътворено от хората. Това не е природно събитие, природна катастрофа. Направили сме грешки и хората, които са допуснали тези грешки, трябва да си признаят. Ако не го направим, то тогава разбирам хората, които изпитват огорчението, така както казаха и е носителите на петициите. Едни хора са допуснали грешки, а други трябва да страдат заради тях. Ако не успеем да преодолеем тези чувства, Европейският съюз просто няма възможност за развитие. Така че апелирам към всички да проведем диалог, да проведем един съзнателен диалог, в който да се обединим в защита на обикновените хора. Добре, трябва да се помогне на банките, така е. Лемън Брадърс почти фалира. Тогава Германия каза, това е американски проблем, ние нямаме нищо общо с това, но видяхме, че банкрута на банките не е национален проблем, а глобален проблем. Добре, нека помогнем на банките, но това да не е само цел. Те трябва да са в състояние, за това и и помогнахме, да банките да помогнат на малките, на обикновените хора. Собствеността трябва да си остане при обикновените хора, правото на собственост, а не да им бъде, бъдат взети недвижимостите. Солидарност. Да, солидарността е важна, но солидарността има две страни. Това е помощта от една страна, но от друга страна става дума и за помощ от собствена сила, от собствени средства. Малко сме говорили за този проблем. Тези, които помагат, смятат, че те дават прекалено много, а пък хората, които получават е, помощта, смятат, че получават прекалено малко. В този контекст се говори за план Маршал отново, говори се за политика на економите, Като депутат от е, новите федерални провинции в Германия знае колко е трудно да се възстанови една економика. План Маршал добре, възстановяване на економиката добре, но това, което липсва са проектите. Според мен има пари. Не, зна... не е вярно, че в Европа липсват средства. Европа се ангажира за образованието, за увеличаване на заетостта, особено сред младежите. Ам, но аз като депутат бих казал, добре, имаме средства, къде са обаче вашите проекти? Става дума за едно по-добро развитие на ам, солидарността и за едно по-добро управление на проектите. Благодаря. Имаме още два панела, доста хора, доста колеги искат да се изкажат. Следващият оратор, благодаря. Госпожа Алкен, аз ще бъда, може би, малко провокираща, провокативна. В първият първата презентация се говореше за противоречие между севера и юг, юга, между протестантите и католиците. Аз съм от Дания, т.е. аз идвам от Скандинавия, от северните страни. И трябва да ви кажа, че нямаме тази концепция да наказваме юга. Имаме други концепции, в които не се говори за наказване, за наказания. Силните економи имат предимството, че могат да управляват своята политика, но Хелмут Шмидт също говори по този въпрос в германски контекст. Това не е нищо ново. Нека сме конструктивни, дори когато отправяме и критика. скандинавските страни и Германия понякога нямат иновативни инвестиционни стратегии, липсват им визии. Прекалено много се разчита на лоб, лоби, лоби, лобистите и се забравя укрепването на конкурентоспособността, а именно тези неща ще са продуктивни за цяла Европа. Прекалено много се залага на економите и на, защ... на стратегиите за защита на собствената економика. Надявам се сега след изборите в а, Германия да, започнат, да започне едно развитие, едно ново развитие на нови стратегии, на стратегии на освобождаването. Аз работя до голяма степен с Испания и мога да кажа, че корупцията непрекъснато нараства. Не може да се говори тук за, разви... за различните култури. Корупцията е престъпност, това не е друга култура. Корупцията трябва да се третира не като култура, а като престъпност. Ето защо трябва да се съсредоточим върху отвореността, отвореността върху прозрачността. Как да се борим срещу организираната престъпност, срещу укриването на данъци? Много трудно е да се обясни на нашите граждани, че те трябва да плащат гарани, данъци, когато други граждани не ги плащат. Какво се случва в Италия? Там също администрацията не иска да поеме своята отговорност. Има Министърът на регионалното развитие в кампания иска да предприеме една инициатива на договор с отделните кметове за инвестиции, но това е безумно трудно, след като а, мафията има такова голямо влияние. А в Гърция какво се случва? Е, там се, отнатам се отправят много средства, но корупцията се шири. Е, данъчното облагане е абсурдно. Цялата административна система е абсурдна и средствата потъват. Гражданите не виждат никаква полза от тези средства. А всичко това се описва като различна култура. Мисля, че трябва да видим къде са нашите ограничения, но къде са ограниченията в скандинавските страни и на, на, къде са ограниченията в южните страни. Аз познавам една колежка, дъчанка, живяла в Испания 30 години но тя е на същото мнение, въпреки че в политическия спектър сме на различно мнение, на двата полюса на политическия спектър. Така че а, не бива да, на, да наричаме култура нещо, което всъщност е престъпност. Благодаря, госпожо Аукен. А сега преминаваме към следващия оратор. Той е последен. Пилотов панелис. Благодаря, господин председател. Няма да дискутирам конфликта на култури и цивилизации. Няма сблъсък. А когато говорим за сблъсъци и включим и тези в сблъсъците, загубени сме. Ако тръгнем да задълбаваме в конфликта на цивилизации, ние не споделяме този подход на Хантингтън тук. Сега, обаче, ние имаме друг проблем, а именно цените и цената, която плащат нашите европейски граждани. Има все по-голям вътрешно разделение в нивото на живот, както между отделните социални прослойки в държавите членки, така и между отделните държави членки. Нашата кохезионна политика не дава нужните ползи, когато, оба, когато всички сме обсебени от мерките за економи. Виждате разликите между отделните социални прослойки между гражданите. Никога не е имало такова неравенство от Втората световна война до сега. Все по-богати, които забогатяват още и още и които са минимален процент, а средната класа обеднява все повече и повече. И трети елемент – драстичното намаляване на достъпа на обикновените хора до образование и здравеопазване. Нека да го кажа ясно. Не само в нашата държава, в Румъния, но и в другите държави. Ясно се вижда, че обикновените хора имат все по-малко право и достъп до образование и здравеопазване. И ако това продължава, това нанася много тежки щети. Политическият елит се не само унищожава доверието в основните политически институции, но също води до увеличаването на всякакви радикални анархистски групировки. Това се случва по средата на криза. Погледнете какво става в Гърция. В Германия, дори в Германия, с неонацистски групировки. В а, а, Румъния и навсякъде другаде. Основният проблем обаче е драматичното намаляване на доверието на обществеността в политическите партии. И от там тръгва и проблема с изграждането на европейския проект. Основният въпрос трябва да бъде как да си върнем доверието на хората, защото до година има избори. И изборите ще бъдат един скенер на настроението на нашето общество. И този парламент, който преди беше а, щита срещу мерките за бюджетни ограничения, днес като че ли ние се огъваме. И тогава целият европейски проект е заплашен. Ние трябва да разгледаме всички тези аспекти в един пакет. И в заключение ще каже нещо от Маро. Или нашият Европейски съюз ще бъде социална държава и ще помага на гражданите и ще изгражда доверие от тяхна страна в нас, или нашият европейски проект просто ще изчезне. Благодаря. Благодаря, господин Бощинаро. И сега ще задам и аз един въпрос и ще дам думата на нашите гости да отговорят на въпросите. Спомням си, че преди по-малко от година тук се страхувахме, че еврото може да изчезне и че някоя държава членка може да поиска да излезе от Европейският съюз. Сега вече не се говори за това. Тези смущения изчезнаха. И сега има едно стабилизиране и подобряване на финансовите пазари а, и съответно подобряване на економическите аспекти. Защо ви казвам това? Защото някои от вас казват, че политиците само говорят и не предлагат решение. Вижте, мерките, които трябва да се взимат с цел устойчивост на обществените финанси и усилията, които трябва да полагат държавите за излизане от кризата, се правят. Нека да ви дам един пример с моята държава. Когато тук се говори за ситуацията в Испания, в Испания, напомням, правителството се изправи пред катастрофална ситуация. Това е през 2002. При все това имаше големи усилия от страна правителството допълнителни бюджетни мерки, допълнителни също усилия за спечелване на доверието на обществеността, но така или иначе основната цел беше да се заздравят, да се оздравят обществените финанси, а също и да се поддържа испанския модел и демокрацията. Испания в момента приема реформи, кои, чието първи резултати вече са осезаеми. И за първи път миналата година имахме един излишък по търговския баланс. Това е нещо ново от години назад. Това са някои елементи, на които исках да се спра. А сега ще дам думата и на нашите гости да се изкажат. Госпожа Алкен направи няколко коментара относно моята държава. Надявам се тя все пак да обича моята държава. И скъпа Маргарет, ти си приемни приятел, но си има някои абсурдни закони, които са оправдани в рамките на човешките права, които трябва да съществуват тук, както и в целия свят. Комисията по петициите вече говори за това, знаете за какво намеквам. И това засяга и вашата държава, Дания. Ето това е, за да ви отговоря. А сега ще дам думата накратко на а, внеслите петиции. Две минути на всеки. Първо давам думата на господин Питикарис. Две минути. И после господин Молин, после госпожа Капозано и после думата е на нашите оратори от залата. И ще преминем към следващата тема. Господин Питикарис. Благодаря. Моля ви, дайте ми малко повече от две минути. основателите на Европа. Когато те са създали Европейската общност на времето, са си спомняли и са виждали катастрофите на Втората световна война. Те са видели трагедията. Познали са тежки обстоятелства – законодателството, правовата държава, всичко е било разклатено заради кризата. Ето сега, кризата върлува в Гърция, Португалия, Ирландия, Испания. И поведението спрямо Кипър всичко това показва, че бюджетните политики не са били устойчиви. Разбира се, има нужда от една нова социална-економическа политика, която да обхваща цяла Европа. Не трябва да има санкции, наказания спрямо някой. Не трябва също да се създава нов тип расизъм защото в момента чувстваме един расизъм спрямо южните държави страна на северните. Това е нещо, което не съществуваше преди няколко години. Гърция наистина се сблъска с а, тежки моменти, например падането на правителството след референдума загубата на права. На сайта на BBC има, един, има една статия, където се казва английски, всяко правителство трябва да спазва резултатите от изборите. Това е същинско нарушение на човешките права. В Гърция се нарушават колективните трудови договори. Правителството решава това, което си иска, без въобще да има правна рамка за това и без да дава никакви обяснения за решенията. И в заключение искам да кажа, че унижението на южните народи може да бъде само прелюдия към унижението на северните, защото ние сме едно общество и една економика. Да се казва, че северните народи носят на плещите си южните, е несправедливо. Нека да не забравяме, че ние плащаме невероятни лихви за заема на тези суми. И за бъдеще ще ни трябва истински пакт на доверието, и създаване на една нова Европа, която да зачита правата на народите и живее с обща европейска идея и с една обща економика. Само така ще предложим на държавите членки нова перспектива за бъдеще. Благодаря. Благодаря, сеньор Барбара Молина. Много благодаря. Господин Молина има думата. Да, ще се опитам да бъда съвсем кратък в а, телеграфен стил. Равенството не беше посигнато с новите неолиберални политики. Точно обратното. Какви са прогнозите за бъдещето? Всички политики за бюджетни съкръщения вече имат много тежка цена, цена под формата на болести, на отчаяние и на разочарование. И това действително води до сблъсък между цивилизации. Твърдите, че економиката може да бъде устравена. Да, вярно е. Проблема обаче е, че гражданите не устравяват. Дори напротив, те се повече се отчаиват. Те прибягат крайни жестове, като самоубийство, например. Затова ви моля, на първо място, изслушайте, изслушайте гражданите, изслушайте организациите на гражданското общество. Те имат е, много важни предложения, които не могат да бъдат синтезирани в две минути. На второ място, работете в рамките те на преговорите с социалните партньори. Трябва да се работи за подобряване на здравеопазването, на образованието, да се работи за развитие на културата. Без тези важни елементи няма как да се намери някакво вълшебно решение на проблема. И накрая не намалявайте съществуващата регулация по отношение на здравеопазването и не намалявайте разходите за здравеопазване, защото здравето и правото, правото на здраве е едно от основните човешки права, които трябва да защитаваме, защото ще бъдем длъжни да давам обяснения на бъдещите поколения. Благодаря ви, господин Молина. И тъй като се обърнахте към мен, държа да ви отговоря. Знаете, че гражданите имат възможност да се изказват с един, по един начин, а именно чрез своята глас по време на изборите гражданите вземат решение за това, коя партия ще ги управлява, а партиите от своя страна са длъжни да изпълняват програмите, които са представили по време на предишните кампании, програми, които са били предпочетени от мнозинството от гражданите. Знаете, че такъв е режима, в който живеем и много граждани по света нямат възможност да се ползват от подобни привилегии. Госпожа Кампусано има думата. Както вече казах, от социална гледна точка би било добре отговорниците за измамите да бъдат подведени под отговорност, защото те подведоха наистина много голям брой испански граждани, с които беше и баща ми. По противен случай не виждам как може да се даде пример на обществото. Единственият начин е да се подадат под отговорност виновните за тези измами. Аз лично бях свидетел на случващото се и недалече от града, в който живее, беше създадена по, по напълно спонтанен начин социална платформа, посветена на тъй наречените преферентни акции. И а, профилът на хората, които са станали жертва на този вид измами е много ясен. Говорим главно за възрастни хора, за пенсионери, които по никакъв начин не могат да бъдат сметнати за хора, които доброволно биха избрали високо рискови инвестиции. Положението наистина е трагично. Говорим за възрастни хора, за пенсионери, които нямат възможност да се възползват от натрупаните през цял ден живот спестявания, от които имат нужда повече от всякога. И в заключение, надявам се, че няма да се наложи отново да се представя пред вашата комисия до година, за да ви още веднъж да повторя, че баща ми все още не си е получил обратно спестяванията. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Кампосано. По този начин приключваме с изказванията на носителите на петиции. Давам думата на двамата ни гости, госпожа Черетели Имате думата. Ами, добре. Няма да коментирам всички повдигнати въпроси. Ще се спра на един елемент, който ми се струва от на важност. Някои от изказалите твърдят, че няма сблъсък на култури и сблъсък на цивилизации в Европа. Струва ми се обаче, че днешното разискване показва до каква степен има такъв сблъсък. Не винаги по-доброто познаване води до по-добро разбиране. Членът на парламента от Германия спомена необходимостта от реципрочност в солидарността и аз съм напълно съгласна. Солидарността винаги е реципрочна. Всеки помага на ближни и ближният му връща със същото. Както вече казах, единната валута поставя всички ни в една обща група за добро или лошо. И при положение, че сме обединени по такъв начин, няма как да продължаваме да твърдим, че Северът а, а, има монопол над а, добродетелите, а пък Югът имат добродел, а, а, извинете, монопол над всички грехове. Знаете, че нещата никога не са толкова черно-бели в нито една двойка. Припомня ви, че Гърция представлява само 2% от економиката на Европейския съюз, 3% от дълга на Европейския съюз. При това обаче кризата в Гърция беше представена като истинска опасност за целия съюз. Това показва, че виновни за кризата в Гърция не могат да бъдат само гърците, че трябва действително да се намерят виновните за положението. Смятам също така, че ако искаме по-добре да се разбираме помежду си, трябва най-напред всеки сам да признае слабостите си. Вярно е, че държавите от южната част на Европа трябва да признаят своите грешки. Вярно е, че държавите от Северна Европа може би имат по-равновесени социални модели и като цяло имат по-разумно поведение. Но трябва да вземем предвид и разликите в социалните системи когато взехме редица от решенията по отношение на еврото, бяхме наясно какви разлики съществуват между държавите членки. Не, можем просто да се ограничаваме с твърдения, като гърците са такива, пък италянците са други. Това са клишета и не можем да си позволяваме да се ограничаваме с подобни клишета и предразсъдъци. Струваме се, че случващото се в а, момента в Италия далеч надхвърля е, традиционните клишета за проблемите в Италия. Тук а, е, говорим за борбата срещу корупцията и всички усилия, които се полагат държавната администрация за борба с корупцията, проблемите с съдебната система, липсата на чуждестранни инвестиции в Италия. Има редица много сериозни проблеми. Не обаче ние сме в правилната позиция да съдим и да определяме кои са виновници. Глобализацията е факт и никой не може да си представи, че може сам да се противопостави на Китай или на останалите бързо развиващи се економики. Имаме нужда от солидарност. Не бива да забравяме също така, че економическите параметри на Европейския съюз са доста по- добри в сравнение с економическите параметри за световната економика като цяло. Нашите економически параметри са по-добри от економическите параметри в Съединените щати или в Япония, например. Да, важно е да имаме чувство за самокритика, но не бива и да прекаляваме с нея, защото като цяло положението не е чак толкова трагично. Благодаря ви, госпожо Черетери. Думата има вторият ни гост, господин Сербето, благодаря ви. Аз ще кажа само няколко думи. Отново се появяват стереотипите и клишетата. Отново се заговори за корупция. Аз няма да говоря от името и за други държави. Ще говоря само за моята държава, която познавам най-добре. Живял съм и в Мексико, която също е държава с сериозни проблеми с, с корупцията. В Испания също има редица нередни практики, но а, подобни твърдения с повсеместна корупция просто не са уместни. Защо просто не включите Испания в списъка на държавите достойни за Ада на Данте? Това просто е неуместно и несправедливо твърдение, защото в Испания има хиляди държавни служители, които много съвестно си вършат работата. Вашите забележки, госпожо, по никакъв начин са конструктивни и не допринасят ползотворно за разискванията. Разбира се, има и измамници, но тези измамници не са длъжни да понесат последиците от своето поведение. Как можем да решим проблемите? На първо място чрез образованието. Испания има нужда преди всичко от една по-добра образователна система. Защото през последните няколко десетилетия в Испания има много сериозни проблеми с образованието. Затова трябва да се намери някакво решение. Трябва да видим кое е най-уместното равнище, на което администрацията трябва да се заеме с подобряване на образователната система. На второ място е системата на здравеопазването. В продължение на години Испанското здравеопазване беше повод за национална гордост. Датските пенсионери, например, редовно прекараха зимния сезон в Испания от части, тъй като се доверяваха напълно на нашата система за здравеопазване. Ето защо следва да се погрижим за нея, тъй като здравето е социално благо. И политическите партии, както и неправителствените организации, не бива обаче да искат неограничен достъп до системите за социална сигурност. Част от ам, помощта за безработни, например, трябва да се финансират отчасти и от работещите, а пък управляващите от своя страна са длъжни да бъдат честни спрямо избирателите си. Много често по време на предишните кампании се обещават чудеса, а тези чудеса са за сметка на увеличаването на държавния дълг, който ще бъде оставен в наследство на бъдещите поколения. политическите ръководители в Испания не се умяха да проявят честност прямо своите граждани и това е една от основните критики към тях. Това е което държах да ви кажа. Най-вече държа да подчертая, че за да се справим с проблемите, с които се сблъскваме в момента, можем да се справим само ако се насочим към решаване на конкретни проблеми. Не всичко е в, в, в толкова лошо състояние. Разбирам се, имаме нужда от реформи в конкретни области, но най-важно е да бъде запазена солидарността. На всяка цена трябва да избегнем разделението. Благодаря ви, господин Сърбето. Благодаря на всички ви за участване в този първи панел. Благодаря и на експертите. Сега преминаваме към следващата точка. Малко сме изостанали във времето. Затова ще помоля всички колеги, ако могат да бъдат кратки. И така. Трета точка. Тя е заглавена какво? европейско економическо управление и обща економическа политика, както и фискална солидарност и бюджетна координация. Първият оратор е Елена Карлети, професор от университета в Флоренция. А следващият оратор е Елена Флорес. Благодаря. Благодаря за поканата. Моята задача е трудна да говоря за финансовата регулаторна рамка. Аз ще бъда много бърза, защото разчитах на 20 минути. А сега разбирам, че трябва да бъда още по-кратка. Ако има неща, които не засегна в моята презентация. Аз ще има такива, моля. Е, погледнете моята книга, ако ви интересуват някои по-специални въпроси. Ще обрисувам общата картина, след това ще говоря за финансовия договор, за създаването на банковия съюз. Ще направя разлика между дългосрочните резултати и дългосрочната визия на тези инициативи и краткосрочната визия. Аз съм економист, не съм политич, политоложка, но въпреки това ще взема предвид демократичните и социални аспекти на съответните реформи. И така, къде сме в момента по отношение на економическите реформи? Ще обрисувам картината на банките фирми, и фирмите и на обществото. Виждаме, че имаме е, голям публичен дълг от 2010 е, година. И това се главно за страните, проблематичните страни, Гърция, Испания, Португалия, Ирландия, Италия. Виждаме, че нещата започват от 2008 година. Публичният дълг започва да расте от 2008 година. И 2010 година е върхът в, крит, в кривата. 20% е задлъжнялостта от брутния вътрешен продукт в началото на кризата, като в а, апогея на кризата този процент достига 130. И така, ако погледнем лявата страна на този слайд, ще видите европейски банки, като Deutsche Bank, HSBC, Paripa и така нататък. Виждате сините стълбове, които показват активите в проценте от националния брутен вътрешен продукт. Вижда се, че тези банки, като Deutsche Bank, имат активи от 80%. Има и е, червените стълбове, които представляват ситуацията на европейско равнище, т.е. процента на активи от европейския вътрешен, брутен вътрешен продукт. Сега, какво да се прави в тази ситуация на размера, когато имаме голяма публична задлъжнялост? проблем се получава с получаване на кредити от страна на фирмите. При тази графика се вижда положението на малките и средни предприятия в Италия и Испания и е, същата ситуация на малките и средни предприятия в Германия и Франция. През 2010 година има голям, големи разлики. При проблематичните страни е, компаниите плащат много повече, отколкото компаниите, които са със седалище в по-добре поставените страни. В, Южна Тирол, в Южен Тирол, например, се плащат, плащат много повече е, за кредити, отколкото съответните им партньори в Австрия. Тоест няма вече равнопоставеност между компаниите. Къде се, намирам в, къде се намираме в момента? Има, голе, има няколко страни, които са много зла, задлъжнели. Е, Гърция, Италия, Ирландия, Испания и до известна степен Португалия. Причините са различни. Има връзка между банките и публичната задлъжнялост. И има балканизация на вътрешния пазар, защото банките не дават кредити на странни партньори, защото малките и средни предприятия имат големи разходи и големи трудности да получат кредити. Тоест, ситуацията е, може да се опише като срив на кредитоотдаването. Има рецесия, има увеличена безработица, което налага економии. Знаем, че резултатите от тези економии са доста противоречиви. Има и нарастващо впечатление сред е, населението, но не само в потърпевшите страни, а и в страните кредитори, шири се впечатлението, че тези мерки не са положителни. Защо трябва да се плаща, защо трябва да се помага? Това е големият въпрос. Сега ще се спра невъзможните отговори. Първият отговор е финансовият договор. Това е отговор на економи, на економи и банков надзор. Надзорът на, банко, на, бан, на над банките трябва да се прави на европейско равнище, а не вече на национално равнище. Това е важен дебат. Имаме за този дебат директивата за капиталовите изисквания и за ликвидността, която иска да укрепи банките и една друга директива, която ограничава поносите и заплащанията на банкерите. Основният въпрос е дали тези е, политики ще достигнат до очакваните резултати. Нека подчертая, че всички тези реформи се занимават главно с дългосрочното планиране в евро, еврозоната, но те не дават отговори на краткосрочните проблеми. Ако планираме бъдещето, това е добре, но има някои неща, които трябва да се решат в краткосрочна перспектива. Например, рекапитализацията на банките и осъществяване на стабилността на финансовия пазар. Според мен не може да се възстанови вътрешния пазар и в економическата дейност и това, което казва Марио Монти, психологическото доверие в Европа, без да се вземе предвид краткосрочния аспект на кризата. Първо трябва да се дадат краткосрочните отговори и след това дългосрочните. Сега финансовият договор не е много по-различен от Мастрихтския договор. Той ограничава публичната задлъжнялост и дефицита. Въпросът е обаче дали тези дефицити, тези изисквания ще могат да бъдат приложени защото при мастерския договор имахме отклонения, които не бяха санкционирани. На следващо място, банковият съвоз. Защо той е толкова важен? Защото той прехвърля надзора от национално равнище на европейско равнище. Но какво видяхме в кризата, че финансовите шокове са най-сериозните. Те могат да намалят брутния вътрешен продукт с до 2% да, като достигнат дори до 50%, в зависимост от това колко силни са банките. Банките са се разраснали, оказва се толкова много, че тяхното, че фалирането на дадени банки оказва огромно влияние върху цялата економика. Не може да се очаква от друга страна да се помага на огромните банки непрекъснато, след като те генерират 50% от брутния вътрешен продукт. Какво става тогава, когато една такава банка е пред фалит? Така че банковият съюз е нещо много важно в дългосрочна перспектива. Той се състои от три елемента. Първият е единния надзорен механизъм. Това означава, че надзорът се прехвали от, както казахме, от националното равнище на европейското равнище. Има още два елемента. Единият механизъм за реконструиране и реструктуриране на банките, т.е. каква е помощта, която банките получават, ако срещнат трудности. И третия елемент е кой осигурява депозитите на а, гражданите, ако дадена банка пострада. Този трети въпрос още не се обсъжда. Тъй като аз имам много малко време, ще кажа само следното. Много е важно за дългосрочната перспектива, че ако искаме да имаме ефективен банков съюз, ако искаме да имаме всички тези три елементи, трябва да се съсредоточим най-вече върху първия и третия елемент. Ако дадена банка, италианска или испанска, трябва да бъде затворена и това решение се вземе на, на европейско равнище, то тогава на испанците или италианците трябва да плащат за спасяването на тази банка или да плащат за последиците от нейното затваряне. И тук се намесва механизма за реконструиране на банките. Този механизъм взема предвид рекапитализацията и решението за тази рекапитализация се взема отново на европейско равнище. Сега ще се спре на краткосрочните перспективи. Предварително условие за въвеждането на Европейския единен надзорен механизъм е факта, че Европейската Централна банка заедно с Европейския банков орган създадат възможност за прилагане на стресови тестове и на преглед за жизнеспособността на около 40 банки в Европа. В зависимост от резултатите на този преглед, банките могат да бъдат помолени да рекапитализират своите активи. Това означава, че те ще са достатъчно квалифицирани за включване на единия надзорен механизъм. Ние започваме всъщност от нулата, когато банките са добре капитализирани и се отправят към бъдещето. Тогава може да използваме европейски средства, ако е, банките бъдат изправени пред, проблем, пред проблеми. Но имаме тук един основен проблем. Нямаме на европейско равнище механизъм спирачка. Даже и германски банки, а, например Deutsche Bank, имат изискването да се рекапитализират. Какво ще се получи, ако а, от национални средства трябва да бъдат рекапитализирани тези банки? Тези банки са обаче прекалено големи. Тук има два сценари. Или резултатите от този преглед няма да бъдат о, о, разумни и стресовите тестове няма да могат да бъдат проведени. Т.е. ще има една лъжа, че всички банки са преминали този стрес тест или пък ще имаме а, е, ситуацията, когато има нужда от а, е, свежи пари, инжекции, които да бъдат влети на, в тези банки. Това, че се задава въпроса откъде да се вземат тези пари. Тоест, какво да се прави в краткосрочна перспектива. Имаме нужда от фискална интеграция. В миналото всяка страна се справяше със своята задлъжнялост сама, но какво остава за бъдеще? Това е въпросът, който трябва да се реши. Много политици започват да застъпват, да застъпват концепцията за интеграция преди въвеждането на единия надзорен механизъм, за да може нещата да се изчистят преди неговото въвеждане. Въпросът е как да се направи, как да се въведе този механизъм. Северните страни могат да започнат да, за, да използват а, директното рекапитализиране на финансовите институции, т.е. да започнат да използват механизма още сега. Но тези страни трябва да бъдат убедени. Тези банки са много големи. Те генерират много повече от 5% от европейския брутен вътрешен продукт. И тук отново се задава въпроса за публичния дълг. Кредитите са също тук ключов фактор в реформата. Публичната администрация трябва да бъде реформирано, особено в Италия, особено в Гърция. И тук се задава въпроса за времевия аспект. На друго, на, от друга страна имаме Европейската централна банка. Тя гарантира ликвидността. Но в крайна сметка ликвидността не е само въпрос на европейски фондове, а и въпрос на национално финансиране. Имаме и други възможности. Частния сектор, частните инвеститори. Но тук трябва да сме много внимателни, защото инвеститорите стават все повече предпазли... все по-предпазливи. И така в общение мога да кажа следното. Единия пазар не функционира така, както функционираше преди има малко сътрудничество между отделните банки. Бяха предложени определени реформи и има огромен напредък в от отколкото беше ситуацията в началото на кризата, но прилагането на двата механизма ще е трудно и то трябва да бъде последователно и единно навсякъде. А това се отнася както за Банковия съюз, така и за механизма за реконструиране на банките. Но най-спешното, с което трябва да се на, на, занимаем, е ликвидността на банките. Е, в противен случай няма да имаме е, добри резултати на, в краткосрочно в краткосрочен и средносрочен план. Всички тези мерки изискват силна политическа роля и воля. Но това е и шанс на Европа да се, доблешат, да се доближи до гражданите. Надяваме се чрез тези мерки гражданите да могат да преодолеят настоящите си проблеми. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тази интересна презентация. Сега ще изслушаме госпожа Елена Флорес. Благодаря. Благодаря за дадената възможност да мога да присъствам тук и, и да споделя с вас своите идеи. Благодаря на госпожа Карлети за презентацията, защото по този начин няма да повтарям някои от своите идеи. И мисля, че един от последните и коментари от обобщенията беше много, много ясен, много важен за нас, а именно, че от страна на комисията и съвета се правят решения, а после политиците трябва да вземат решението, което трябва да се направи сега, точно сега. Това е най-важното. Мисля, че от политическа страна, надявам се, ние да правим това. Има много неща, които искаме да направим, които трябва да направим, но трябва да си даваме сметка кое е най-важно, кое е най-спешно е, иначе никога няма да можем да се е, измъкнем от е, кризата. Втория коментар, който исках да направя е, че с развиването на валутният економически съюз, създаването на съответните политики и инструменти, всичко това се случва в контекста а, на много бавен економически растеж. И това не само заради кризата, но и въобще това е тенденция в Европа. В Европа ние имаме нисък потенциал за растеж. Дори и да има вече е, оздравяване на економиката. Вече се забелязва такова, но все още сме в една такава тенденция на нисък ръст. Надяваме се да се справим с всички тези проблеми, които бяха споменати тук. Било то високите дългове в някои държави. Някои вече казаха, че това са близо 2% от БВП на Европейския съюз. Тоест над 100% от а, а, общата богатство на държавите, на съответната държава. И Разбира се, това прави решенията ни по-трудни, по-критични, но това е контекста и ние трябва да го вземем предвид. Друг елемент, който искам да спомена, чух тук също и други го споменаха, има много често объркване дебата между даване на пари безвъзмезно и даване на заем. На този етап структурния фонд отпуска средства на принципа на конвергенция и преразпределение. И се говори за заеми от различни фондове. Това са заеми. Нека да направим разликата. Тя е много важна. В, кога, особено когато говорим с гражданите. Нека да уточним дали се дават заеми или се дават безнадежни пом... без, без, безмезни помощи, извинявайте. И когато говорим за разлики и прилики, ето, вече влизаме в есенните предвиждания и в това засяга Европейският съюз, както и световните предвиждания, вече нямаме разлика в перспективите север и юг имаме много по-глобални предвиждания и най-вероятно нещата ще се променят. Трябва да видим какви са дългосрочните тенденции. Липсата на производителност, правилата, загубата на пазари за износ и, и други подобни. Тоест, какви са ни економическите перспективи. Всички тези елементи се промениха и трябва да се гледа на, свет, на световно ниво. Нека да погледнем кои са различните нови економики. Вече няма три економики. Вече имаме един многополярен свят с различни скорости, който се променя непрекъснато. И има все по-големи разлики между отделните економики. Ето това трябва да направим, когато искаме наистина да е, развием още повече бюджетното координиране и валутния съюз банковия съюз наистина трябва да е основният ни приоритет. Какво? Друго трябва да е приоритет. В по-широк план има доста инструменти, които започнаха да работят тази година, заедно това засяга както бюджетните решения, както и макроекономическите неравновесия. И това не е свързано само с кризата. Това е в средносрочен план. Тоест, идеята е да се погледнат на други елементи, които са ключови при възстановяването на растежа и равновесието на економиките. Това е много важно за държави като Испания и други държави, които в началото на кризата нямаха такива средносрочни виждания. Та, да, имаме сега тези инструменти, за които предполагам всички знаете, защото участвате в процеса за измена решения по тях и сега работим по тях. Все още сме в средата на процеса. Много е рано да се каже какво точно ще стане, какви ще са резултатите. Смятам, че има подобрение във всички държави членки и смятам, че това вече е, е първият добър резултат от новите политики. Нещо друго. Един от елементите, който беше в фискалния пакет, а именно предварителната политическа координация. Това може да бъде един много полезен инструмент, т.е. да се дискутират структурни мерки в политиките преди да се вземат решенията. И то не, в, не само с комисията, ми помежду между държавите членки. Това е нещо, което е част от нашите е, данъчни мерки. Тук може би няма нужда да налагаме законодателство, просто ще видим как ще го практикуваме. В момента имаме един трилог с държавите, съвместно с държавите. Ще видим до края на тази година как бихме могли да направим тази предварителна координация, но целта, както вече казах, е да се дискутират структурните реформи преди те да са решени но в момента в който вече са обявени конкретно, т.е. не когато са още на етап смътна идея, а когато вече са конкретно предложени е, политики. Това е за предварителната координация и тази година за първи път ще имаме същия тип планиране, както с проекто бюджета. Смятам, че това е много важно. Защо? Защото държавите ще представят един проекто бюджет на Европейския съюз. Преди той да бъде прият, Европейския съюз ще даде своето становище по този проекто бюджет на съответната държава и е, после вече държавата ще реши дали да го приеме. Идеята е да разгледаме по-отделно проблемите на всяка държава, но съответно да видим и какви могат да бъдат последиците за целият Европейски съюз. Идеята е не да се види какво представлява бюджета само на Германия или на Гърция и така нататък, а какво ще стане после, когато се наслагат всичките е, бюджети, които се приемат. Отново сме в област, в която законността и демократическата отчетност са много, много критичен елемент. Така че ние трябва да напредваме паралелно, защото бюджетната отговорност разбира се, все пак остава в е, компетенциите на националните парламенти, но Европейският съюз е, трябва да даде своето становище е, за бюджета, който ще бъде гласуван после от националните парламенти. В по-дългосрочен план има доста елементи в този документ, който комисията също беше представила преди около една година. Става просто един план за бъдеще и голям брой от елементите вече бяха превърнати в реалност. Но има и други, които са в по-дългосрочен план. Тези елементи, които са в дългосрочния план, има един списък от политически приоритети и мисля, че някой вече спомена за тях в първата част на днешното заседание. Има едни препоръки, които се дават от Европейския съюз към държавите членки, но държавите членки взимат сами решенията. Например, ако имате някакви конкретни бюджетни цели, които искате да спазвате, начина по който правителствата смятат да ги постигнат, да ги изпълнят, могат, може да бъде съвсем различен. А, тази сутрин чух доста вътренационални дебати, мисля, че е много важно да се обсъди как смятате да го направите. Защото няма само един начин, примерно, да се постигне дадена цел. Винаги трябва да се гледат на двете страни. Разходи, приходи, социалното участие, разпределението на приходите, защото това е важно както за социалните придобивки, така и за растежа като цяло. И трябва да се придържаме към един справедлив начин на разпределение на средствата. Това са елементите, които за бъдеще смятаме да продължаваме да включваме в този план за действие. Тоест, какъв приоритет трябва да се дават на различните елементи при е, определенето на перспективите, на финансовите перспективи. Както вече казах, всичко зависи от политическия избор на национално ниво. И два последни коментара за е, фискалната солидарност. Трябва да има такава, както вече се казва в нашия план, особено когато говорим за стабилизиране на, монет, на валутната зона на Европейския съюз, трябва да има някакъв механизъм, така както каза и, и а, на колегата, говореща преди мен. Трябва да видим как това ще функционира на практика, трябва да не стане така, че а, когато говорим за ръст и за солидарност, в името на едното, другото да умре. Не бива да измисляме някакви съвсем иновативни мерки, защото мисля, че това няма да се хареса на гражданите. Идеята е, че държавите вече имат препоръки, които са им дадени от Европейския съюз. Те от своя страна ще решат как ще пристъпят към реформи, какви реформи, какви решения ще вземат. И тези реформи или тези програми с реформи, може би всъщност ще бъдат договора, така да се изразя, на, между отведната държава и Европейския съюз. Това би могло да проработи, това би могло да бъде една нова стъпка към е, капацитета в фискално отношение в Европейския съюз. Смятам, че все още повечето държави не са достатъчно зрели за това, но бихме могли да опитаме през следващите месеци. Всичко зависи от е, позицията на държавите членки в това отношение от казаното до тук, от това, което видях и чух, като че ли имам мал, малък страх от държавите членки от това сътрудничество. Това е на този етап. Не можах да вляза в детайли, но като съм предвид е, ограниченията във времето, с което разполагам, това е. Благодаря. Е, благодаря, че спазихте времето. Това беше много важно. Както виждате, председателя се е сменил, но това не е лошо. И така, госпожа Палина Жесон е следващата ораторка, председател на младите федералисти би било хубаво, ако може да се ограничите в 5 минути. Благодаря. Е, Много ви благодаря, господин председател. За мен е огромна чест е, да мога да ви представя позицията на нашите 30 е, милиона члена из цяла Европа. Ще ви представя нашата визия за економическото състояние, възоснова на петицията, която внесохме заедно с европейските федералисти и европейското движение. Молбата ни беше Европейски парламент да използва своето правомощие съгласно договор ни запълно, чрез предлагане на реформа на договора с въвеждането на нов фискален съюз. Защо? Защото сметнахме, че фискалният пакт това между правителствено споразумение беше необходимо, но не, но не е достатъчно да спаси еврото и е, функционирането на европейската економика в дългосрочен план. Освен това, фискалният пакт не разрешава проблема, свързан с политическата легитимност. Ето защо с нашата петиция се обръщаме с молба към Европейския парламент да поеме инициативата за по-точното развитие на реформа на Европейския съюз. Затова се радвам за организирането на днешното изслушване, макар, ако трябва да съм напълно честна, леко съм разочарована от малкия брой депутати, които присъстват в залата. Защо имаме нужда от реформа и защо имаме нужда от действие на европейско равнище? Защото стана ясно, че национално равнище проблемите не могат да се разрешат. Оказва, оказва се, че кризата се дължи не само на много високата задължняващо на държавите членки, но и на невъзможността да има единна валута без единно економическо управление опита за координиране на економическите политики е стъпка в правилната посока, но трябва да признаем, че едно економическо управление не може да се свежда само до създаване на набор от, от вторични законодателни инструменти. Въз чуто тази сутрин трябва да подчертаем, че за съжаление Кризата засили съмненията на европейските граждани относно легитимността на Европейския съюз. Настоящата институционална структура трябва да бъде реформирана. Трябва да се създадат истински федерални структури, които да носят пълна отговорност. Във време на речта си за стоянието на Съюза през септември 2012 година самият господин Барозо заяви, че Европейския съюз не разполага с уместните инструменти да се справи с ситуацията и че имаме нужда от конкретни сериозни реформи. Вече сме далеч от периода, когато частични реформи можеха да достигнат, да постигнат някакви резултати. Имаме нужда от истински фискален и банков съюз в Европейския съюз. А, по отношение на единият надзор трябва да има инструменти за реакция в случай на, недоста... на установени проблеми. Европейския парламент трябва да има истинска бюджетна сила, включително и възможност за а, събиране на данъци на европейско равнище и подпомагане на държавите членки изпаднали в трудност. Европейския съюз не може да бъде само срещи на равнище ръководители, държавни пресени, които на Европейския съюз. Имаме нужда от истинска федерално обединение. Разбира се, може да си зададем въпроса дали трябва да се започне от фискална солидарност или от създаване на политически съюз, но това е малко като въпроса, кое е дошло първо яйцето или Да Имаме нужда и от двете развития едновременно. За целта имаме нужда от три елемента. Банковия съюз, фискално-економически съюз и политически съюз. Както вече неоднократно беше казано, банковия съюз предприема включва възможността за конкретна рекапитализация на банките и фонда за гарантиране на депозитите. Също така се предвижда създаването на един надзорен механизъм в еврозоната за банките, които представляват риск за цялата банкова система единият пазар трябва да бъде допълнен и това минава и чрез обща данъчна основна, общен банков надзор, както и в свобода за търсене на работа на гражданите с целия съюз. На второ място е, е бюджетният съюз. Европейски съюз не може да бъде стабилен без истински бюджетен съюз. Съюзът трябва да разполага с истински собствен бюджет, който да се основава на данъци, който е независим от държавите членки. По този начин ще се засили надежността на едината валута. И тук държа да се спрям на инициативата за облигации за проекти и еврооблигации. Европейски съюз трябва да има възможността да емитира облигации, за да привлича средства, първични инвестиции, както от Европейски съюз, така и външни фондове по този начин се стреми към изпълняването на стратегията Европа 2020 година. Също имаме нужда от облигации за проекти в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите. Трябва обаче да се, пости... да се, да се предприемат и мерки за дългосрочна дългосрочна стабилност, а за целта трябва да се умисли обединяването на дълга в дългосрочен план. За целта може да се уми създаването на еврооблигации, по който начин да се обединят цената за изплащане на дълга на европейско равнище и да се намали опасността от недостиг на ликвидност. Всичко това обаче е възможно само чрез истинска политическа интеграция. Трябва още от днес да започнем да работим за увеличаване на легитимността на Европейския съюз. Сътрудничеството между правителството на държавите членки не може да замести отговорността на едно истинско федерално правителство. Създаването на бюджетен съюз изисква и създаването на политически съюз, за да се даде истинска легитимност на европейските институции и за да може бюджетът на Европейски съюз да бъде под истински контрол от страна на парламента. Трябва да отбележим, че последните, че тенденция през последните години доведе до намаляване на ролята на супранационалните институции, в частност Европейския парламент. А Европейския парламент е единствената единственият орган, който може по демократично легитимен начин да създаде истински федерални институции, като например едно истинско европейско министерство на финансите, което да има легитимността и да представлява Европейския съюз в Международния валутен фонд и други международни институции. В заключение, създаването на банков съюз, бюджетен съюз и политически съюз, поне в еврозоната, ще помогне за възстановяване на доверието и легитимността на европейския проект. Може да задам въпроса дали сега е най-подходящият момент. Твърди се, че нагласията на населението срещу Европейския съюз може да доведе до допълнителна криза на доверие, която да се добави към економическата криза. Трудно се намери подходящия момент, но е ясно, че до година, през 2014 година, европейските граждани ще гласуват на изборите с Европейски парламент. И това е моментът политическите партии да, да поемат своята отговорност и всичките да защитят пред своите господаватели, своите избирателни райони, визията си и по този начин да се възползват тази възможност да насърчат социалното единение и солидарност в Европа, както е предвидено в преамбила на договора за функциониране на Европейския съюз. Крайно време европейските политици да направят своите предложения с конкретни реформи на институциите на ЕС. Европейските избори идната година трябва да имат истинско европейско измерение. В заключение, предизвикателствата, пред които сме изправени, са огромни и затова имаме нужда от истински европейски дебат с участието на представителите на европейските граждани. За нас само е, събирането на нова конвенция може да изпълни тази роля е, събиране на Европейска конвенция след изборите за Европейския парламент и с участието на представители на европейските граждани, на Европейския парламент, националните парламенти, както и представители на гражданското общество. Методите за подобряване и реформирането на договорите трябва да бъде истинска всеобхватен конвент, а не чрез междуправителствени преговори. Благодаря ви. Благодаря. Говорихте и за следващите европейски избори, говорихте за а, доста много важни въпроси. Сега преминаваме към следващите петиции. Става дума за накърняване на е, правата на гражданите. Теодор Спитикарис е вносителят на петициите. петицията. Ако обичате три минути, това би било много добре. Жерар Дескан, Хелмут Шмидт, Карамандис. всички тези хора са се застъпвали за единен Европейски съюз. Но в момента има противоречия на национално равнище, има противоречия между националните интереси. Затова трябва да преследваме неотстъпно интересите на Съюза общественото мнение трябва също да бъде подготвено за това. За това се казва, че тази готовност трябва да бъде подкрепена от обща валута, която е стабилна, чрез общата валута. Гражданите могат да бъдат по-сплотени и може да се поощри едно политическо развитие по пътя към федерацията. Нека вземем за пример обединението на Германия. Европейският съюз обаче е видял, че Имаме определени ресурси, с които трябва да разполагаме заедно, които трябва да делим. Ясно е, че трябва да преследваме нашите политически цели, но освен политическото сближаване Имаме нужда от економическо сближаване, от политики в економическата област. В противен случай няма да надразнем економическото разкъсване. И тук имам предвид излишъците в националните бюджети от една страна и от друга страна дефицитите. Статистиката от Ирландия показва, че целеполагането не би трябвало да се ограничава върху няколко само критерии, предложени от комисията. Фискалният пакт е на границата на законността, защото тук се предават правомощия без одобрението на гражданите. А Европейската комисия не се избира от европейските граждани. Трябва да помислим и за рефинансирането на предприятията. Тук се получават големи разлики. Предприятията се оттеглят от Гърция и отиват, например, в Белгия, защото там получават по-лесно кредити. Важно е също така да запазим човешките ценности. Ясно трябва да покажем, че сме против данъчни че сме против данъчните измами. Това не са дребни престъпления. Трябва всички задни вратички да се затворят и хората, които укриват данъци, трябва да бъдат подведени под отговорност. На следващо място, ролята на Европейската Централна банка. Централната банка не се отчита пред Европейския парламент и това е проблем. Няма задължение за отчетност пред акционерите. В е, Гърция Националната банка, банка трябва да се отчита пред акционерите. В същото време Европейската централна банка е начало на економически и паричен съюз. А това не е случайно. Това е резултат от, от европейската економическа политика. Важно е тези институции като Европейската Централна банка да могат да имат задължението да се отчитат. Последно изречение. Остава решаващият въпрос. Трябва ли банките да бъдат спасявани или не? Най-важното е да се запази нашата култура и човешките права. Благодаря. А сега се отправяме към следващата петиция, господин Пук. Това е петиция за финансовата криза. Имате думата. Благодаря. Преди да дойда тук, ми казаха да си подготвя писмен текст. Но първо искам да коментирам някои неща, които чух тук. Говореше се за сблъсъка между северните и южните държави. Аз съм от южните. Но искам да кажа, че аз не съм съгласен с това, което а, беше описано тук като сблъсък между и север и юга. В... Трябва да отбележите, че в Южна Европа а, броят на измамите и престъпленията от висши служители е по-голям, отколкото в Северна Европа. А корупцията, корупцията унищожава Европейския съюз. Така че този въпрос трябва да бъде разгледан много внимателно. Аз съм от Словения. И там също имаме проблем с корупцията. Някои казаха, че трябва да направим всичко възможно да напуснем Европейския съюз, защото а, тези хора се страхуват, че някой ден ще настъпи и деня на върховенството на закона в Словения и тогава тези хора ще загубят всичко, което са откраднали. Може би трябва да има европейско ФБР, защото иначе ситуацията, поне в Словения, е нерешима. Никой вътре в страната не може да да се бори с корупцията, защото тези, които са корумпирани, те контролират политиката, обществената администрация, медиите, всичко, правосъдието. И може би е същото и в Гърция, и в Италия, и в Португалия, и в Испания. И за това смятам, че Европейският съюз наистина съвсем сериозно да трябва да помисли по този въпрос. Ако този въпрос бъде решен, може би Европейският съюз ще може да продължи да съществува. А сега по моята петиция. Явно нашата цивилизация, поне в а, северния сря, а, свят, а, определено се базира на парите. Парите са обществено благо, което движи економиката. С тях се определят данъци, цени на услугите и така нататък. Ако има недостатъчно пари в обращение, тогава БВП намалява и приходите също. Когато се увеличават обществените разходи, ясно е, че най-важният е, елемент от националната политика е монетарната политика. Но кой определя тази политика? Тя се определя от е, автономни е, финансови системи. Въпросът обаче е, дали тези финансови системи функционират спрямо общественият интерес. Отговорът е не. Това показват и ситуациите в Европейския съюз и в Съединените щати. Вече от няколко години Европейския съюз е в сериозна криза. Имаме отрицателен ръст, намалява се скоростта на економиката, увеличават се социалните разходи и дълга на бизнеса се увеличава. Тази ситуация защитава интересите на банковото лоби. Същото е и в Съединените щати. Там имаме 17 е, е, трилиона долара дълг и а, там се е, създава пари чрез дълг. Това е типична характеристика на тамошната система когато всъщност финансовата система печата пари от нищото, така да се каже. Финансовата система сама си генерира финансова криза а, по този начин и никога не може да се запълнят дупките в този случай, никога не може да се покрият дълговете. Основният въпрос тук е кой е кредитор и кой е, е дължимия. В финансовата система е, финансовата, частните банки всъщност е, са кредитора, а длъжника са и обществения сектор. А трябва да е точно обратното. Финансовата система генерира висока задлъжнялост и висока безработица в обществения сектор. Това не е от интерес на хората. Това е от интерес само за банковата система. Защо? Защото финал... търговските банки по време на кризата печелят много от различни финансови инструменти и е, чрез отпускане на огромни заеми на общественият сектор, който пък губи заради е, банките. Кризата е същинска златна мина за банките. Та по този начин те само забогатяват още и още. Как е, трябва да се промени това? Трябва тези промощи да се измъкнат от ръцете на финансовото лоби и да се върнат в ръцете на правителствата. Правото да се печатат пари трябва да бъде върнато на правителствата, а не на банковото лоби. Това само така ще бъде възможно да се премахне задлъжнялостта на обществения сектор към дър... към банките. Печатането на пари и е право само на държавата, а не на банките. И защото банките сега а, вземат по-голямата част от БВП. Вземат дори и тази част, която принадлежи на държавите и на обикновените хора. Именно за това тази политика на бюджетни ограничения е лоша. Благодаря. Сега нещата стоят последния начин. Преводачите ще останат с нас още 15 минути. Така че, колеги, моля, ограничете се от 3 до 5 минути във вашите изказвания. Имаме още 15 минути. Така че от вас зависи колко време ще имаме и за дискусия. Господин Йолайнен аз ще дам за протокола моите писмени бележки. Ще се концентрирам върху следното. Ясно е, че кризата накърни демократичните, социалните и економическите права на гражданите. Затова приветствам факта, че Комисията по петициите на Европейския парламент се занимава с тези проблеми. Ние сме тези, които трябва да защитават правата на гражданите. Аз мога да се присъединят към всичко това, което каза Полингес Шасон за младите, за младежите. Мога да подкрепя нейните предложения за изхода от кризата. Трябва да покажем на младите хора изхода от кризата и ние трябва да поемем тази инициатива. Е, преживях предизборна кампания в Германия, в Австрия следват избори. Навсякъде се обсъждат националните перспективи. Липсва ни една европейска плоскост, на която да се проведе европейският дебат, на която да се намерят европейските решения. Ясно е, че ни трябва трети конвент след европейските избори. Така че всички правителства, всички парламенти и Европейската комисия да подготви на това равнище следващата стъпка на европейско равнище. Следващата стъпка на интеграцията. Тоест, заключението е, че ни трябва повече Европа. Имаме нужда от валутен съюз, но той трябва да бъде подкрепен и от економически паричен съюз. Т.е. трябват ни повече механизми за солидарност и повече демокрация. Трябва ни демократичния контрол на економическата политика и финансовата политика не ни трябва екзекутивен, изпълнителен фер, фед, федерализъм или пък не ни трябва, нито пък ни трябва една тройка, която никой не е избрал. Благодаря за изслушването, което бе организирано от комисията по петиции. Ясно е, че трябва да излезем с ясен сигнал, с ясно послание към гражданите, че търсим решение да гарантираме и за бъдеще опазването на техните права. Благодаря. Господин Даф има думата. Very... Много ви благодаря. Изслушването тази сутрин беше много интересно. Чухме какво е действителното въздействие на финансовата и економическа криза в няколко държави членки. Съгласен съм, че усилията за справяне с кризата през последните пет години засилиха технократичният, технократичният аспект на функциониране на Европейския съюз. И редица политици стигат до извода, че поради този факт трябва част от правомощията да се върнат обратно от европейско равнище на национално равнище и да се засили ролята на националните парламенти, на националните правителства, банки и националните съдебни системи. В контекста на финансовата и економическа политика на Европейския съюз. Аз обаче никак не съм съгласен с този подход. Дори напротив, смятам, че е вярно тъкмо обратното. А именно, фактът, че има една непрозрачна институция, която представлява изпълнителната власт на европейско равнище. Това разпокъсване между комисията, съвета, Европейската централна банка, Еврогрупата и т.н. нататък. Това разпокъсване трябва да бъде преодоляно чрез създаването на едно истинско, силно федерално управление и чрез създаването на истински фискален съюз. Обнадежден съм от а, дебата, който изслушахме. Освен това, разчитам на ангажимента поет от а, председателя Барозо да публикува насоки за изграждане на политически съюз преди приключване на мандата на настоящият Европейски парламент. Надявам се комисията и политическите партии да насърчат една по, една по, един по-ангажиран политически дебат по време на предизборната кампания за изборите за нов Европейски парламент. Благодаря ви. Äh, Благодаря. А сега думата има господин Хефер. Благодаря. Днеска чухме много неща за мерките, как да излезем от кризата, за начина по който гражданите преживяват кризата. И сега се занимаваме с въпроса как, как да приложим тези мерки. Гьоте е казал, че е много важно да се мисли за пътищата, за решенията, но още по-важно е да се мисли за начина по който да се тръгне по тези пътища. По принцип има два пътя. Пътя, по който вървим в момента, т.е. технократния, технократичния път, в който гражданите не съдействат при взимането на решенията, те са по-скоро наблюдатели. Мисля, че тук се крие ключа в преодоляването на кризата. Това не е техническа криза, това е по-скоро криза на въпросите и липсващите отговори. Как да се развива Европа в бъдеще? Каква е нашата визия за индивидуалната свобода? за солидарността и социалната отговорност и как тези фактори да се свършат с економиката, как да гарантираме солидността и стабилността заедно с солидарността. Ако продължаваме по същия начин, ако продължаваме по пътя на ренационализацията, ще имаме все по-голяма фрагментализация в Европа. Докато се борим един срещу друг, няма да излезем от кризата. Трябва да се обединим и да се борим общо срещу кризата. Трябва да разширим инструментите си, набора от инструменти – и това може да го сторим само ако преосмислим европейските договори. Много от инструментите, които са заложени в тези договори, не, не се използват. Виждаме, че трябва да доразвием тези договори. Лисабонският договор е предвидил процедура за свикване на Европейски конвент. Според мен това е исторически пробив. Дълго време формулирането на Европейския договор беше въпрос за решение на правителствата, а сега имаме възможност за отваряне на общи път с гражданите. За съжаление не могат в е, Широта да представя своите идеи, но основният въпрос е как да се създаде този конвент. Е, конвента трябва да е демократичен. Една част от е, членовете може да бъде избран директно от гражданите. На второ място, гражданското общество трябва да бъде въвлечено в процедурата. Тоест, ако определено предложение се предложи от определен брой граждани, то с това предложение трябва да се занимава конвента. Предложенията трябва да се обсъждат в обществото, а не само от правителствата. Предложенията за изменение на договора и крайният резултат трябва да се гласува от гражданите. Тогава гражданите ще разберат, че Европа това са те, това сме ние и че ние имаме отговорност за съдбата на Европа. Това е една по-демократична, по-солидарна Европа. Начало на тази Европа са гражданите, а не правителствените и държавни ръководители. Благодаря. Е, благодаря на колегата Хефнер. Някой друг желая ли да вземе думата? Докладчиците са тук. Това е обществено изслушване. Давам ви думата, ако желаете да вземете. Да я вземете. Благодаря. Аз съм физик, а, информатик, а, казвам се Стела Велики, европейски гражданин съм и имам много кратичък въпрос. Как може да се промени европейски договор чрез гражданската, европейската гражданска инициатива? Метода. Просто ми кажете метода. Как може да се замени тройката с друг метод за помагане на а, засегнатите от кризата държави? Предлагам план, като план Маршал, който е изграден от американците след Втората световна война и който даде много добри резултати. И третия ми въпрос. Специалистите са много песимистично настроени. Ще има над 20 милиона европейци, които ще обеднеят още за бъдеще. Аз се... Аз питам какво мислите вие да направите, за да спрете тази ситуация, защото бедността и липсата на здравни услуги и липсата на образование стават все по-очевидни и тежки за понасене. Благодаря. Domande impegnative che sicuramente sono state sollecitate dagli interventi. Това са интересни въпроси. Може би са последните изказали се ви наведоха на тази мисъл. Сега не знам дали докладчиците, които са от двете ми страни, искат да кажат нещо, да отговорят на тези въпроси. Имат. Да. А, съжалявам, не, не знам как трябва да се променят договорите във връзка с Европейската гражданска инициатива. Но ще се върна на това, което беше казано преди това. Колко важен е финансовия пазар и банковия сектор в Европа. Прави сте, прави сте, но ако погледнете реформите, които Европа се опитва да прокара, те имат за цел точно намаляване на влиянието на банките и на финансовите пазари, така че определено се предхвърля надзора от национално европейско ниво, така че лобитата да бъдат да, да няма толкова голям достъп до а, тези, които взимат решения. Идеята е да се освободят така да се каже, националните власти. Има много реформи с цел да се ограничат дейности, като късите продажби и други, за да се избегнат такива ексцесии. Когато говорим за банковия съюз, споделям становището на Елена. Смятам, че вече виждате малки опити за реформи. Но има толкова трудност при солидарността. Така че тук въпросът, който се задаваме, какъв тип съюз имаме нужда, за да оцелеем. И в по-дългосрочен план можем да говорим за политически съюз. Но на този етап мисля, че това е твърде далечно бъдеще. Благодаря. Благодаря.